С огромно прискърбие искам да ви информирам, че евродепутатът Милослав Рансдорф почина на 22 януари 2016 година на 62 годишна възраст. Той е член на Чешкия парламент и също член на Европейския парламент от 2003 до 2016 от конфедералната група на Европейската обединена левица. Той е доктор по философия, заместник председател на Комисията по индустрия и е член на делегацията на Евронест. Има написани книги от, е, по историята на реформацията на Карл Маркс и происхода на американската политическа култура. Моля да почетем паметта му с една минута мълчание. за